Uh, I think we ought to get started. Uh, Мисля, че е редно да започнем. И сме. Ще гласуваме първо от 9. Anyway, uh, the first um, item on the agenda. Не, сериозно, вече нека да минем по дневния ред. Първата ни точка е госпожа Фигерейдо с нейния доклад за ролята на минималния доход борбата с бедността и насърчаването на приобщаващото общество. Давам думата на госпожа Фигерейдо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Тук вече, имах, вече имахме обмен с комисар един много задълбочен обмен на мнения по въпросите на бедността. Мисля, че това трябва да бъде една от основните теми в центъра на нашата работа. В момента тече между Европейската година за борба с бедността и в този контекст е неразбираемо, няма да се разбере, ако парламента не обърне специално внимание на този проблем. Още повече, че данните стават все по-тревожни. И бедността, отчаянието, обедняването на работещите, на жените, на възрастните, на децата, засяга все по-голяма част от населението. Докладът анализира ситуацията възоснова на най-новите данни. Той се основава на данни от Евростат от януари тази година възоснова на легистите от 2008 година. Като казах, сегашното положение е доста тревожно, защото социално-економическата криза усложни проблема. Днес е, ситуацията вероятно е още по-лоша от е, в сравнение с данните от 2008 година. Защо казвам това? 7% от жителите на 27-те държави членки на Европейския съюз живеят под прага на бедността. Това са 85 милиона души, които към от 2008 година са живеели под прага на бедността и можем да предположим, че тази цифра е много по-висока през 2010 година предвид сегашното положение. Датите ясно сочат, че от началото на прилагането на Лисабонската стратегия е, положението се влушава. Макар, че в тази стратегия, между другото, се поставя за цел и да се премахне бедността. Въпреки това, въпреки тази стратегия, обаче броя, които живеят под прага на бедността, се увеличи с 2%. Най-драматично е положението на малолетните. То там бедността засяга 24%, а в някои страни и над 30%. Страни като Румъния, 27% в България, 25% в Латвия, 24% в Испания, 23 в Гърция, 22, 22 в Польша и така нататък. Най-низките цифри, 9%, са регистрирани в Дания, 9% и в Финландия 12%. Виждаме, че а, а, а, това а, разглеждаме ситуацията преди. Era de 33%. Para os idosos era de 24%. E eh, para os homens 25%. Uh, e в, сред възрастните също по, по, по, положението за 25-30% са засегнати от бедност. Също така <clears throat> трябва да посоча и бедните работници. Нетрайните договори, краткосрочните договори, поемането на атипична работа, делът на такъв вид труд се увеличава е, в, броя на бедните в работници в Европейския съюз е 8% и все повече е, минават под прага на бедността. По данни на Евростат се говори вече за 12% от работниците, което е изключително тревожен факт. Трябва да погледнем и данните от Евростат за материалните лишения. Според проучвания на Евростата виждаме какъв процент от населението не може да си отоплява жилищата, както се полага. В това отношение също има тревожни данни за някои страни. И а, всички тези данни са записани в доклада и колегите, които се интересуват, могат да, да ги видят. С този това представяне а, само искам да кажа от какви данни изходих. А, а, тръгна за да направя това проучване а, в а, по отношение на бедността. Предвид това тревожно положение, смятам, че е изключително важно да се предприемат необходимите мерки. Борбата с бедността трябва да се води на различни равнища с най-различни е, инструменти бедността е, е многоизмерно явление. А, в доклада споменавам лишаването, невъзможността да се ползват услуги, но бедността е много по-широко явление. Например, невъзможност за достъп до здравни услуги, до правосъдие, до образование, бедността пречи да се и за, на достъпа до информация. Ако щете, бедността пречи на участие в демократичния живот, пречи на работниците да се организират вътре в предприятието, да се освободят от страха, а, и да изра... заявят своите искания пред работодателите. Тази такава ситуация а, има в редица държави членки и, както каза, бедността наистина много измерно а, явление. А, аз в доклада посочвам, че минималните доходи, определянето на минимален доход няма да позволи. Това е само едно начално средство, но а, трябва да се предприемат мерки, които да се насочат към всички измерения на а, бедността. Да се повиши минималната заплата е, е, ще бъде една стъпка към премахване на бедността или но трябва да се подобрят и условията на труд, на социалните условия, за хора, за, как, защото хора, които са работили цял живот, имат право и на достойна пенсия. И знам, че пенсиите също са, равнището им се варира от страна до страна. Трябва да се гарантира и универсален достъп до обществени услуги, здравни услуги, информация. И в такъв един общ контекст се вписва и минималната заплата. Повечето държави в Европейския съюз viver com dignidade. Mas há. Това е минимална доход. Е, в някои е, държави има изисквания за минималната заплата, минималния доход, което допринася за борбата в бедността. Ако всички държави членки възприемат подобни мерки, определят е, минимален доход, мисля, че бедността ще може да намалее сериозно. Трябва да се определи кой минималният доход, който позволява на хората да живеят достойно. И е, вие знаете, че е, тук имам ограничение, когато представяме доклада, затова нямах на възможност да изборя всичките предложения, но а, се спрях за някои от аспектите на явлението. А, участието на колегите и различните е, предложения, които бяха представени е, на първия етап, е, ще позволят, според мене, да се направи един доклад, който да се приеме от мнозинството в този парламент. Имаме доста доста го, голяма възможност да стигнем до консенсус. И се надявам, а, че ще бъде прият факта, че не, не съм а, а, се ограничила, не съм правила едно ограничено описание на явлението. Исках да обхвана всичките му аспекти и а, искам да знам каква е политическата воля на колегите да се разшири виждането, схващането за явлението бедност В първата фаза аз предложих, аз направих предложение, но във втората фаза, на втория етап, трябва да направим един документ, който да е резултат от един задълбочен и широк а, дебат, за да може наистина нещата да се променят. Благодаря. Yes, uh, Благодаря. Благодаря, госпожо Фигейрейдо. Мисля, че докладът е отличен. На първо място, параграф F, вие казвате, че жените а, са потърпевши от бедността, но трябва да бъдат включени и хората с увреждания, тъй като те а, са засегнати в по-висока степен от бедността и често а, попадат под ударите на бедността не по-слабо от а, жените. Също така пети параграф където се предвиждат различни схеми за борба с бедността. Имам най-различни идеи в тази посока и би било интересно да а, се обсъди това по-обсойно, може би в бележките ви, след като изслушате всички в седми параграф Става дума за значението на това, че много хора живеят под прага на бедността. Говори се за вземането на решение. Много е важно, когато говорим за бедност, за липсата на а, дом, а, също да бъде споменато за бездомните, трябва да се каже нещо – самите бездомни са изключени въобще от процеса на вземане на решения за мерките, които могат да бъдат предприяти да им се помогне. Затова е важно да бъдат включени и хора, които са засегнати от много от измеренията на бедността. Трябва да бъде отчетен а, механизма за вземане на решение. Има много такива неправителствени организации, други видове организации, които биха искали да дадат своя принос при вземането на решения. Аз съм била във връзка и с някои от тях – много съм доволна от е, доклада. Нуждае се от някои изменения, но а, е, смятам, че доклада е така или иначе е отличен. Ще чуем сега някои изказвания и за мен ще е любопитно да чуя какво смятате вие по-конкретно за инициативата за минималния доход. И госпожа Грини първо. Merci, madame благодаря, госпожо председател. Благодаря също така а, на госпожа Фигередо за това, че а, се зае така при сърце с а, това досие, защото наистина не можем да оставим някои хора извън общото развитие на Европейския съюз. Трябва да обвържем минималния доход с други критерии. Например, така както направихме във Франция, въведохме минимален доход за връщане обратно в интегриране в обществото. Става въпрос за един малък доход, разбира се. Това са сравнително ниски доходи спрямо реалната цена на живота, но все пак е нещо. Целта е да се върне достоинството на тези хора и това минава чрез социално интегриране, чрез работата най-вече. Разбира се, има хора, които все пак срещат огромни трудности с завръщането си в света на работата. Например, теж, хората с тежки увреждания. И трябва да помислим те да получават, например, някакви социални помощи, които да са им достатъчни, за да живеят достойно. И е, първо, значи, трябва да мислим как да ги интегрираме обратно, да интегрираме обратно хората в е, света на заедостта. Понякога това минава през е, обучение, специфични обучения, но много често се случва да караме тези хора да се специализират в области, които всъщност няма никакви нови работни места, които се създават и в крайна сметка те си остават без работа. Та, тази инициатива трябва да бъде обвързана и с евентуалните перспективи за обучение и за работа. А също така трябва да помислим и за по-възрастните хора, които а, понякога се озовават с пенсии, с много ниски пенсии, които не им позволяват да живеят нормално. И накрая има една друга категория, така наречените бедни работещи, защото лично аз познавам а, хора, които работят, получават разни социални помощи и в крайна сметка а, всъщност, извинете, хора, които получават социални помощи и се оказва, че по техните социални помощи са по-високи от а, заплатите на хората, които работят а, на минимална работна заплата. И накрая има, разбира се, и силно задлъжнели хора, които съответно са в много тежко състояние и трябва да помислим за тези финансови организми, които отпускат средства без да изчислят и да погледнат добре възможностите на тези хора да върнат заема и накрая тези хора се озовават без абсолютно нищо, без никакъв минимум средства за живеене. Така че свръхзадлъжнялостта много често е една от основните причини за бедността. Благодаря ви и разбира се ще участвам в измененията към вашия доклад. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Следващият оратор благодаря. Искам да благодаря на докладчика за извършената работа. Съгласна съм с много от коментарите, които вече бяха направени. Най-вече, що се отнася до а, взимането на решения и за интегрирането или включването на хората. Това е част от националните планове на отделните държави и а, тук обаче нашата роля е също така да видим до каква степен националните планове наистина се ангажират с а, проблемите по бедността. И а, имам все пак няколко забележки, на които искам да се справя в този доклад, защото а, считам, че всички сме наясно, че в някои държави членки, дори ако погледнем ползите, например, от социалните осигуровки, плащания за хора с увреждания или пенсии, те са такива, че в крайна сметка, вместо да помогнат, наистина те държат хората в бедност. Може би трябва първо да погледнем как отделни държави членки а, фиксират нивата на тези социални помощи и да се спрем също на факторите, на индексите, по които се определят те, така както каза госпожа Фигередо. Не можем да се борим с бедността, ако не проверим всъщност защо толкова много хора остават в бедността. И ако искаме наистина да затворим или да намалим тази разлика между богатите и бедните, трябва да се направят допълнителни анализи за да видим как точно трябва да се процедира в рамките на социалната кохезия, на социалното сближаване. Така че, мисля, че точно тази област трябва да бъде следвана малко по-добре от нас. Това ще ни бъде полезно. И вече беше говорено също така и за социалните условности на някои планове, които позволяват урязване на нивата на пенсиите, примерно, нещо на което хората са разчитали много дълго, или пък на социалните помощи. Също добре е да помислим как по-добре да се постараем да интегрираме хората да се върнат на работа. А, примерно да им се дават специфични помощи или някакви други инициативи, които да им помогнат това връщане да стане по-лесно. И като цяло сме доволни с доклада. Ще внесем някои изменения. Но определено също, както беше казано, аз също ще се съсредоточа върху конкретните мерки и как, например, те се връзват с рамковата директива за минималните доходи и така нататък. Мисля, че ще бъде добре също да направим нещо по- специфично, по-конкретно, отколкото просто да се ограничаваме до едни общи мерки. Надявам се, че ще постигнем споразумение. Благодаря. Благодаря ви. Докладчика е свършила работата си много добре. Темата е изключително важна. И е, Европа тази година е и отдава особено значение. Много е важно да има една аналитична широка аналитична рамка, съдържаща всички доказателства, данните, които предоставя докладчика. И разбира се, е възможно да отидем и по-нататък, да усъвършенстваме доклада, но вече като начало рамката е много добре е, зададена. Трябва сега да обмислим и да, да уточним предложенията. Тук са цитирани най-различни данни, свързани с бедността, която е описана като едно сложно явление, включващо различни аспекти. И за да, реш... да решам проблема, ние трябва да използваме всички инструменти и като се мъчим да свържем всеки един от тях с, с типологията на явлението, така че да можем да го ограничим максимално. Госпожа Фигередо излага основните проблеми, които засягат цяла Европа. Проблемите с децата и юношите, които са засегнати от бедността и а, другите категории. Виждаме, че точно тук става въпрос за различни видове, различни тип, типове засегнати, към които не може да се прилага един и същи а, инструмент. Например, по отношение на децата и юношите, а, основно средство е а, семейството. По отношение на възрастните хора, това е социалната политика. Това, което свържат тези две крайности и което лично аз смятам за изключително важно, е това, което наричаме минимална заплата. А, трябва да се признае, че в европейските държави минималната заплата е, е, се различава изключително много и е, е, може би е добре да се направи една таблица, в която да се посочат разликите в този инструмент, каквото какъвто представлява минималната заплата и е, той, той трябва да се използва за връзка с е, политиката по отношение на семействата, социалната политика по отношение на а, е, възрастните. А, и знаем, че в а, европейските държави също има големи а, а, разлики в а, доходите. Има хора, които работят в някои държави и това не им позволява да преминат над прага на бедността. И трябва да се направи нещо, това, да, се, да се изравнят условията. И когато говорим за минимална заплата, а, а, повишаването може да а, струва доста, защото има разлики и може би да се наложат да се вземат и макроекономически мерки, но въпреки това аз съм убеден, че това е основния път. Социалното сближаване преминава през приобщаването на маргиналните, на отхвърлените от обществото и ние не можем да си позволим в нашата част на света, в Европа, да има такива а, проблеми, да, най-слабите да страдат, трябва да се е, направи а, всичко възможно. И мисля, че това е правилният път, както казах. И когато говорим за такова явление, се надявам, че а, няма да има политически различия или боричкане за различни подходи явлението толкова сериозно, че трябва бързо да постигнем положителен ефект. Благодаря. Бих искала да подчертая, че докладът е много важен и много се радвам, че обсъждаме тези теми толкова близо до стратегията 2020. Това, което ще трябва да направим през следващите 6 месеца е преди едно силно белгийско председателство. тъй като ще бъде взето решение в съвета за минималните доходи и тази важна задача следва да бъде успешно завършена. Един от най-важните въпроси е да има съпоставка в различните страни и как те изготвят показателите за минимални доходи от една страна и от друга страна каква е връзката между минималните доходи и минималната заплата. А, от друга страна има мотивиращи фактори за избор на работа, на заетост и има някои страни, в които разликата е твърде малка. Може би това е тема, която трябва да обсъждаме. Сега по конкретните точки. Не бих споменала някои държави изрично, при които а, има най-високи или най-низки а, а, разлики. Може да се окаже, че това е деликатен въпрос. Освен това, в точка G латинско се споменават различните групи, които са а, в необлагодетелствено положение – и се говори за висококачествени работни места. Трябва да сме наясно каква е реалността, дали има достойна работа за тези хора. Не говорим толкова за високо качество на работните а, места. В точка К се говори за економическо и социално сближаване част от а, сближаването и а, социалното сближаване. И освен това смятам, че ще е полезно да се постави ударението върху връзката между дискриминацията и бедността. В много страни такава е действителността. В повечето страни има връзка между тези явления. Това е всичко. Благодаря и много се радвам, че водим този дебат. Благодаря, госпожо председател. Госпожо докладчик, ще се присъединя към колегите да кажа, че се радвам на този доклад. Мисля, че работата е много добре свършена. Доклада представлява добра основа за по-нататъчната ни работа. Няма да повтарям казаното от колегите от е, моята група, но все пак е, ще добавя няколко елемента. Е, мисля, че с този доклад, по-специално в съображенията, ще бъде добре да наблегнем още повече на рисковете за обедняване и оставане в бедност на някои групи от населението, например младите или по-възрастните хора. И важното е да им дадем по-лесен достъп до пазара на труда или да се опитаме да ги задържим по-дълго на пазара на труда. Това е важна част от общата система и от социалната хармония. Говорихте също така за бедността при жените. Рисковете там също са големи, особено при някои по-уязвими социални прослойки. Искам също така да подчертая, че в някои от съображенията сте изтъкнали много ясни ключови фактори, например ролята на обществените служби, е, също така на някои е, мерки, които трябва да вземем. Особено когато говорим за бедност, не трябва да забравяме кои са ни приоритетите в е, европейските политики, най-вече в макроекономически мащаб. Радвам се, че сте наблегнали на тези елементи. Какви препоръки евентуално бих, могла, бих могъл да направя? Няколко забележки първо. Когато споменавате целите, които искаме да постигнем, за, свързани с намаляването на бедността, и говорите най-вече за стратегията 2020 и евентуално да отвоим целта, т.е. да минем от 20 милиона към 40 милиона. Надявам се, че ще си запазим не само, не само цифрите, но и процентите, защото в някои страни целта е постигната. Или пък в някои страни 40 милиона е добра цифра, но трябва да видим на колко той възлиза, колко са тези 40 милиона от общото население. И когато, когато говорим за инициативите на комисията, бихме могли евентуално да уточним този параграф и да настояваме това да са инициативи, които да са правно обвързващи за държавите членки. Възможно най-много правно обвързващи. Този доклад е добър. Добре е, че се повдига идеята за разискване на евентуалният минимум на заплатите и минимум, който ще позволи на хората да живеят без това да засяга достоинството им. Защото това е важен фактор. Минималният доход всъщност е много важен елемент в борбата с бедността. Но тази тема като че ли не е достатъчно засегната в първоначалната версия на вашия доклад и считам, че с изменения бихме могли да подобрим текста в това отношение. Разбира се, аз оставам на ваше разположение заедно с колегите, за да сътрудничим по тези изменения. Благодаря. Господин Хандл. Kollegin Gruni und Kollegin Lambert haben äh, darauf hingewiesen, dass Благодаря, госпожо председател. Колегата Груни и Ламбер вече казаха почти всичко това, което исках да кажа, но тук все пак важният елемент е как да освободим хората от бедността. И говорихме за праговете, които е едва ли не насърчават хората да останат като безработни, примерно, и да се възползват от социалните помощи, а не да се върнат към работа. мисля, че тук трябва да погледнем и някои подходи, които различни НПО-та и медии повдигнаха под въпрос, поставиха под въпрос. Те казаха, че социалните помощи са твърде високи. Но ние те първо ще работим по въпроса. Не става въпрос да твърдим и ние, че социалните помощи са твърде високи, а Просто да се каже, че заплатите в някои страни членки са толкова ниски, минималните заплати, че много хора всъщност въобще не виждат интереса от това да се върнат на работа защото дори да работят с такава заплата, те не успяват да имат достоен живот. Този въпрос е много важен. Има също така нови проучвания, които показват, че за хората, които са безработни, много, много случаи данъчното облагане е толкова високо, когато се върнат на работа, че те всъщност печелят много по-малко, отколкото ако си стоят като безработни и се възползват от социалните помощи. Та, това са въпросите тук, които трябва да вземем предвид. Особено можем да се сръточим върху минималната заплата. Трябва държавите членки да видят какво, какво може да се направи именно за този преходен период, а, когато хората се опитват да се върнат към работа. И как да направят това връщане възможно, реално възможно. Много хора в Европа са безработни, много от тях си търсят работа. И а, сега особено много рядко намират работни места. Тоест, дори да го няма проблема за минималната работна заплата, няма голяма възможност за предоставяне на работа. Мисля, че в това отношение трябва да променим и цялата си работна политика, политиката по заедост. Благодаря. А сега може би да дадем думата на комисията на господин Кевин Дент. Доколкото знам, бяха направени и скорошни проучвания за бедността, особено в настоящата ситуация на економическа криза, така че комисията ще ни представи това проучване. Благодаря. сътрудничество с държавите членки комисията следи въздействието на кризата в държавите членки включително и по отношение на бедността и риска от изпадна, изпадането в бедност. Обеден съм, че комисарят вчера е обяснил кои са основните инициативи за подпомагане на пазара на труда и извършване на по-добро наблюдение – на пазара. Голяма част от резултатите от тези проучвания вече са публикувани или предстои такова. Госпожа Фигерейдо. Благодаря ви. Благодаря ви. Що се отнася до исканията и предложенията на колегите, искам да благодаря и смятам, че след всичко казано в дебата, вече разполагаме с много предложения, които ще можем да включим в доклада. Когато подготвях текста, исках да наформулирам конкретни предложения, но не ми стигна място да, да, да, да опиша всички е, конкретни действия. И ще повторя пак как да се борим срещу бедността на, на трудещите се, на работниците, които на, бедните работници, които нарастват, които работят а, и не успяват да печелят достатъчно. Как да им гарантираме а, достойна работа, добри условия на труд. Различните страни използват различни формули, но когато говоря за качествена работа с права, имам предвид именно тази достойна работа. Нещо, което не е гарантирано в достатъчна степен и, и не се гарантира само от минимарната заплата. 12% от населението са с минимална заплата националната минимална заплата, влязла в сила през е, януари, но и затова е, говоря в доклада за е, достойна работа. Знаем, че проблеми има и с младите, които започват много често като стажанти. Тук работят два месеца, там работят три месеца. И са в едно нетрайно положение, макар че са дипломирани и няма дори и стипендия, не получават никакви доходи. Това е недопустимо. Разбира се, предполагам, че е, ще трябва специален доклад по всяка една от е, тези теми. Те са толкова много в е, доклада, но ние трябва да отчетем факта, че е, работата на, с съкратено работно време, е, на нетрайни трудови, на краткосрочни трудови договори, е, допринася също, налива. Е, засилва безработицата и бедността. И мисля, че трябва да посветим поне по един параграф на всяка една от темите от категориите. Същото се отнася до пенсиите. Пенсиите, минималната пенсия в държавите членки трябва да се е, равнява на минималния доход е, или да минималната заплата, за да може възрастните хора също да имат един минимум, който да им позволява достоен живот. Е, не можах всичко да опиша, но заедно ще можем да допълним. Или проблема с доходите споменат от господин Коферати, или пък хората с увреждания. А, както ви казах, не можех всичко да, да засегна в подробности, но смятам, че когато говорим за бедност, трябва да говорим и за безработните които трябва, освен помощите за безработни, трябва да получат напътствия, помощ, за да намерят една достойна работа. И има и специален проблем с хората, които просто не могат да се върнат на пазара на труда, ако не им бъде помогнат. И това са, са хората с хронични заболявания или с увреждания. И трябва да се предвидят специални мерки за тази категория хора. Да им се помогне да им се гарантира една, един минимален доход, минимална заплата. Минималният доход може да се разглежда от различни гледни точки. И поставя се и въпроса за минимална европейска заплата – Смятам, че ние трябва да приемем един прак, европейски прак на минимален доход, който да въжи за всички държави членки и който да е, и, да кажем, да бъде а, процент от брутния вътрешен проблем на всяка страна. И това сега само го предлагам като идея, после можем да го обсъдим в подробности, е, защото, примерно, има страни, които е, финансовото и економическото положение е тежко и едва ли ще бъде възможно, но тук пък ще влезе в е, сила принципа на солидарност в рамките на Европейския съюз. Това ще бъде новото, ако го включим в този доклад. Надявам се, че ще успеем да достигнем до консенсум, защото в противен случай а, няма да успеем да попълним, да обогатим този доклад. Както ви казах, е, не съм записала всичко, защото първо исках да чуя какво ще се каже в дебата. Ако тази комисия, нашата комисия има желание бързо да постигне напредък, а, мисля, че можем да го направим, за да може Европейската комисия да формулира основните принципи Защото а, иначе ще си тази годината за борба с бедността ще си мине и ще си замине и ние ще продължим в същата ситуация. Ако все повече и повече милиони живеят в бедност, тук смятам, че говоря реалистично. Трябва да се е, наистина да съществи сътрудничество с всички колеги, е, за да се е, намерят мерки. В момента се продължават проучванията, за, за да се анализира ситуацията в различните страни, но последните данни, с които разполагаме, са тези тук. Проучванията, анализите в областта на бедността са стари. Те са от 2007 година и не отчитат последиците от тежката криза, която преживяхме от тогава насам. Затова смятам, че сега трябва спешно да бъдат организирани нови проучвания, и изследвания, за да се определи сегашното положение. Според мен в някои страни бедността е изключително сериозно явление и затова призовавам за силни мерки на солидарност. Тук нахвърлях предложенията, които ми минаха през главата, но много разчитам на вашето сътрудничество. Само така можем да напреднем. Благодаря. Благодаря. Крайния срок е май, следващата седмица. Кратък е срока. Дебата е за предвиден за 1 юни. На 24 юни е гласуването и приемането и надяваме се, че през октомври, близо до Международния ден за изкореняване на бедността на 17 октомври, да сме готови. Благодаря много на госпожа Фигерейто. На следващо място имаме доклада на Оле Кристенсен за възнагражденията на директорите на котираните предприятия и политиката на възнаграждение в сектора на финансовите услуги. Благодаря. Благодаря en udtalelse. Можеш, не можеш, това френски. А, о. гледай си Благодаря. А, това е нещо, което пряко засяга финансовия сектор. И това, което разглеждаме тук, е, е всъщност един инициативен доклад, И мисля, че разсъждението на економическата комисия е много интересно. Господин Кадрауи, който е докладчика, взе, интереси, кои, е, взе предвид елементи, които ние тук сме разглеждали. Та определено си дава сметка, че заплатите и комисията по надзор на тези заплати трябва да са всъщност две отделни неща. Трябва да се вземат предвид всички системни рискове. Текстът е като цяло добър, има много добри елементи, но бихме могли да го подобрим още. В комисията по заедостта Вече имахме възможността да кажем, че трябва да се забранят някои стокови, о, стокови опции, сток options, така наречените сток options. А, това е елемент и инструмент, който много допринесе за кризата, в която се намираме сега. защото те всъщност подкамват фирмите и служителите да поемат още по-големи рискове. Трябва да разгледаме също отделните елементи на заплатите. Ясно е, че не можем да забраним всички системи на премии, бонуси в предприятията и така нататък. И аз лично не мисля, че това е добра идея но тези бонуси трябва да бъдат изчислени според евентуалните перспективи в дългосрочен план на предприятието. И е, Иначе, някои едва ли не ще трябва да си връщат обратно, да изплащат обратно бонусите след примерно 3 или 5 години. И а, финансовите комитети на предприятието, които се занимават с а, определенето на заплатите, трябва да са напълно независими от менеджерския екип, за да могат съответно да бъдат обективни в това, което правят. Поне до сега заплащанията, виждате, бяха много високи нелогично високи. Съответно, целият модел на предприятията беше нестабилен и рисков. И е, в крайна сметка видяхте какво се случи. Предприятията са застрашени, тези, които си вложиха спестяванията в тях, си ги загубиха напълно средствата си и много хора загубиха и работните си места. И ние се намираме всички в криза. Радвам се, че тук водим дебат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 Предполагам, че всички са съгласни с това, което предлагате. Някои, може би, биха искали на по-късен етап да бъдат внесени изменения, но така стоят нещата в момента. Крайният срок за измененията е 12 на обед на 6 май тези от нас в Обединеното кралство, може би знаете, ще имаме и избори. На 1 юни ще обсъждаме измененията, на 2 юни приемането и на 22 юни водещата комисия, економическата, ще гласува и през юли обсъждане на пленарно заседание. Това е по тази точка. На следващо място Въпрос за дългосрочните грижи. Това е една инициатива, която поех преди известно време по редица причини, най-вече защото дългосрочните грижи трябва да бъдат на по-предно място в политическия дневен ред. Имаме едно застаряващо общество, следва да помислим за някои от проблемите и предизвикателствата. Имаме демографски предизвикателства и в а, скоро време очакваме а, и доклад на тази а, тема. В първа линея искам да попитам комисията каква роля може да изиграе тя по налагането и разпространението на водещите практики. Винаги съм смятала, че комисията може да предприеме много повече, да разпространява добрите практики. Във втора линея искам да попитам комисията какво е мнението за растящия брой възрастни хора, които умират, въпреки че са обект на грижи и те умират поради недохранване, и ако е възможно да се направи едно толкова, такова проучване в отделните държави членки, в Обединеното кралство имаме много смъртни случаи поради недохранване, които могат да бъдат избегната, избегнати. Някои от тях са в болници, другите са в домове за възрастни хора. В трета линея а, а, става дума за а, връщането към живота. В, а, доколкото а, мога да кажа, има цяло едно движение за хосписи, а, в които се настаняват хора, които са с а, диагнози, заболяване, слетален. А, и сход Трябва да се е, прегледа е, кой всъщност е, изготвя тези документи, каква им е клиничната пътека и ако може да направим каквото можем и в тази посока. много страхове имам по тази тема и ако не бъдат върнати към живот тези хора, а, чрез медицинска а, намеса а, и ако няма съгласие на а, роднините, а, какво се получава? Има случаи, в които лекарите трябва да подпишат тези а, документи и всъщност им се дават прекалено много права да вземат окончателното решение дали а, да бъдат предприяти такива мерки по отношение на пациента. Много са нещата, които трябва да имаме предвид и възоснова на хартата на основните права. Трябва да бъде обект на политически дебат тази тема. Зная, че има финансови ограничения в много от държавите членки, но по моя преценка и в домовете, и в болниците – е много лесно да се каже, че качеството на живот на този човек е толкова лошо, че няма смисъл да се продължава с а, медицинската интервенция и да се съхрани неговия живот. Тези въпроси следва да ги обсъждаме. Четвърта линея. Бих искала комисията да ни уведоми какво е направено а, по линия на програмата Дафне да ни бъдат дадени примери на добри практики в държавите членки, там където има мултиплициране, то да бъде направено. Не е нужно да измисляме топлата а, вода, за да се избегнат случаите на насилие или злоупотреба с възрастни хора в а, болниците. Много са проявленията на това явление. Не става дума само за физическо насилие, може да бъде психическо, може да бъде финансово. Пета линия. Мнението на комисаря какво е за желанието на държавите членки да се присъединят към минимални стандарти на обществените услуги. Минавам и към проекто резолюцията, която не е в дневния ред проди процесуални затруднения. Във втора линия се споменава, че в Обединеното кралство и други държави членки, това не става само в Обединеното кралство, но моя опит е оттам, се наблюдава ограничаване на обучението и подготовката на специалисти по гериатрика. И на възрастните хора им се казва, ами нищо ви няма, здрави сте, просто устарявате. А си има специфични проблеми, свързани с а, напредването на възрастта и се проявява дискриминация – много хора страдат от деменция, тя не се диагностицира и на а, роднините само им се казва, че това са естествени процеси на стареенето. не се предписва лечение на ранен етап, затова ми се ще повече да бъде предприето, да се проследят какви са добрите практики в държавите членки, да се проследи какво лечение се предписва, защо в други такова не се предписва. В четвърта алинея също така се споменава и зелената книга. Комисията обеща да изготви резолюция по-късно казаха, че става дума всъщност за конференция. Аз искам да видя това отразено в зелена книга. Непрекъснато има случаи навсякъде на а, някаква форма на насилие над възрастните хора. В пета линия се призовава за по-добър обмен на информация, по-добра съгласуваност но не постигаме достатъчно голям успех. Мисля, че трябва да бъдат подобрени методите на координация в социалната област. В други области тя е по-добра, но в социалната област трябва да укрепим координацията, тя да заработи. И мисля, че тези методи могат да бъдат усъвършенствани, ако имаме волята за това. Толкова много примери има за добра практика. Тук не призоваваме за нови законодателни актове, а да обменим опит, знания и да внедрим тези добри практики, защото ако не го направим, разпоредбите за дългосрочни грижи за възрастни а, хора а, ще се превърнат в пепеляшките, както и други такива мерки, а, в здравната система. И много хора няма да получат грижи. Аз мятам, че този въпрос трябва да бъде напреден, а, на предно място в а, нашите програми. И а, това е важно за всички държави членки. Важно е да бъде осигурена дългосрочна грижа, това да стане реалност, така щото когато възрастните хора са в заника на своя живот, да не бъдат само избутани на заден план в обществото. Благодаря. Госпожа Фигера и до най-напред има думата. Благодаря много, госпожо председател. Тази тема се вписва в изключително важната линия на борбата с бедността в едно от измеренията и именно възрастните хора, където все по-голям брой хора живеят под прага на бедността. Било защото социалните помощи, които им се изплащат, са недостатъчни или по други причини. Много, много често това са предимно жени, Именно обаче нещо положително. За сега продължителността на живота при жените е по-голяма, отколкото при а, мъжете. А, когато говорех за моя доклад, говорих именно за увеличаване на, не само увеличаване на социалните помощи, но и подобряване на обществените услуги, в случая за възрастните хора. защото, както казах, именно възрастните и малолетните са двете категории, които са най-засегнати от бездно. Много често те се нуждаят от специално лечение, което не могат да си позволят, защото дохода не им достига. В някои страни социалните помощи не са достатъчни за да отговорят на нуждите на възрастните хора. И <coughs> тук напълно съм съгласна с колегата Лина с нейния анализ. Важно е да получим подробна информация. Днес нямаме представа какво е станало през последните две години в нашите страни. Знаем само, че социалните условия са се влушили, особено за възрастните хора или за малолетните, но не разполагаме с данни, точни данни и за това се присъединявам към тази важна инициатива, която се вписва в нашата борба срещу бедността и отхвърлянето от обществото. Възрастните хора живеят в абсолютна мизерия, абсолютна бедност. Не говорим за относителни стойности. И понякога има парадоксални е, ситуации, е, когато примерно е, не, не биват вкарвани в реанимация, защото нямат не може да се заплати за това, защото се гледа економическата страна. Това е абсолютно недопустимо в рамките на Европейския съюз. И това се дължи е, наистина на несправедливото разпределение на богатството, на доходите. За това напълно подкрепям, безусловно подкрепям тази инициатива и призовавам да бъде е, приета, защото наистина предлага някои решения. Може би ще трябва а, е, да приемем нещо подобно по отношение и на малолетните, защото и там ситуацията е много тревожна. И децата, и юношите в Европейския съюз са също засегнати от това явление. Надявам се, че ще предприемем и такава инициатива, която да бъде осъдена на заседание на координаторите. Да има един устен въпрос за малолетните, подобна на тази, която сме, на този, който а, правим за възрастните хора. Thank you, Uh, Благодаря. Ние приветстваме устния въпрос и резолюцията. Мисля, че спрямо казаното от госпожа Фигередо, не съм убедена, че това е директно свързано с бедността или че има голяма роля в качеството на живота. Бедността е, е социално поведение, така да се каже, социална характеристика, така както беше казано в въведението. Именно за това а, предлагаме и директива за еднакво отношение, защото а, тук едва ли не бедността се превръща в дискриминация. Относно изолираността на някои хора, има много, много случаи, когато а, много хора всъщност са уязвими, защото никой не се интересува от техните проблеми. Мисля, че ще имаме доста и изменения. Повечето ще засягат директно социалното включване, социалната интеграция. Надяваме се тази социална интеграция да се прави по-методологично и координирано и също така да се наложи един контролен механизъм за всички хора, които примерно възрастни хора, които живеят в домове за възрастни или в собствените си домове и е съответно как и, и колко внимание им се обръща. За да не се оказваме отново в ситуация, където където хората, примерно персонала в домовете за възрастни, правят каквото си искат, знаеки, че никой няма да отиде да погледне какво става. За тази цел обаче трябва да обучим професионалисти и да включим в програмите също така специализирани асистенти, грижи, персонал, който да се грижи за тези хора. И също така трябва да се даде специфичен статут на тези хора а, и да бъдат те уважавани в обществото, защото едва ли не и там се получава а, дискриминация. Но като цяло приветстваме и резолюцията, и устният въпрос. Това са важни инициативи. И другите точки, казани от госпожа Фигередо, най-вече относно младите, Може би с това трябва да се занимаваме по-късно, по-нататък. Благодаря. All... Най-напред Смятам, че резолюцията е много важна. Много е важно за нас това, че госпожа Алина е вложила толкова усилия. Аз имам един въпрос за, по резолюцията. Дали няма да е полезно да разширим мащаба, контекста и да споменем грижите в общността а, и предлагането на услуги. А, повечето от тези възрастни хора предприемат предпочитат да останат по домовете си с роднините си, стига да получат някаква услуга, някакъв вид а, грижа. И когато а, няма такава възможност, остава възможността за а, настаняването в дом и там вече има минимални стандарти и минимални изисквания. Това е така разширяване на контекста. Това е моето предложение. И а, освен това, ние знаем, че има Европейската година на активното старение. и доколкото зная и съм получила информация, а, има рискове това да не се случи. И пак в по-широк контекст би било чудесна възможност да обсъдим този въпрос по-задълбочено, защото активното стареене е тема, която трябва да излезе напред. Тя е свързана с дългосрочното обгрижване. Няма да навлизаме в подробности, защото си има проблеми и стандарти, свързани с дългосрочните грижи. Но според мен е добре да се спомене и тази тема на кратко. Сега за кодекса на поведение полезно е да се споменат някакви минимални качествени изисквания на европейско равнище. Например, кой е, би могъл да осигури обучение за тези минимални стандарти. Това също ще бъде полезно да се направи един цялостен обзор на състоянието на нещата в е, Европа. Благодаря. Ако няма други желаящи, ще взема аз думата. Госпожо Фигарейдо, вие сте доста права в а, това, че въпросът не е свързан с бедността по същество, но както вие казвате, това е свързано с финансовите затруднения на някои от държавите членки и би било интересно да проверим къде ще има на съкръщение, кои услуги ще бъдат съкратени. Услуги за възрастни хора, дългосрочната грижа най-вече. Съсредочили сме вниманието върху дългосрочните грижи и винаги съм казвала, а, че едно от решенията е хората да бъдат обгрижвани в собствените си домове, а не в болнично заведение. А, съвсем права е колегата, че има хора, които предпочитат да останат по домовете си, стига да има предлагане на определени услуги, поддържащи услуги но а, в държавите, в които има финансови затруднения, този вид грижи не се предлагат, а, появяват се проблеми, възрастните хора не могат да се справят сами и те биват настаняване в домове за възрастни хора или в болнични заведения. Това е още по-скъпо, защото трябва да се осигурят допълнителни грижи в дългосрочен план. И всички тези въпроси трябва да бъдат обсъдени, анализирани. Докладът ще бъде посветен и на демографските изменения. Това е един а, до, нов доклад, който господин Манши ще изготви. И а, в този доклад ще бъдат засегнати и много от споменатите теми. През септември в пленарно заседание ще бъде обсъден доклада. Този Нашия доклад ще бъде отсъден през юли. Ние се опитваме да изведем на преден план всички тези въпроси. А, трябва да бъде уточнен подхода. През септември ще чуем доклада за демографските предизвикателства и целта е тази тема да не изпадне от дневния ред. Това, което вие споменахте за подготовката на специалистите – а, ако този въпрос бъде включен, може да се създаде впечатлението, че те не попадат в този списък на а, специалисти в областта на предоставането на грижа. Това не е така. Зная, че подготовката в много държави не се счита като нещо а, важно, част от професионалната работа. А, работата на асистентите се подценява. Ако не можете да станете продавач в магазина, ставате личен асистент, например. А всъщност хората, които избират тази работа, те избират, защото предпочитат да правят това, а не да получават минимална заплата някъде другаде или пък избират, защото това е тяхното желание и ние трябва да отдадем, да отдадем признание за този избор, но трябва да има някакви минимални стандарти и ако бъдат внесени е, някакви предложения, ще се радвам да ги е, приобщя. Този вид е, занятие трябва да получи достойно признание, а не а, някой дом да си каже, да, тук ни трябват а, сътрудници а, и ще вземем някой. А, но да не могат да предложат добри условия на труд. Знае много такива домове, в които дори да работят а, дълги смени, а, тези а, служители а, трябва сами да си плащат храната. А, и а, сестрите, които работят в а, тези а, домове, получават храна служебно, но а, сътрудниците а, трябва да си носят а, сандвичи от дома и работят а, за минимално заплащане в много от държавите членки. Така че нашите усилия трябва да бъдат насочени не само към включването на въпроса в резолюцията, но и това като бъде направено да изпадне въпроса от дневния ни а, ред също така прави сте, че въпроса за насилието над възрастните хора също трябва да бъде включено и господин Ман трябва да го има предвид. Приветствам вашите предложения за каквито и да било изменения. А, това е само първоначален документ, възоснова на който можем да се насочим и към по-сериозните въпроси в доклада за демографските предизвикателства на господин Ман. С половин час избързахме, гласуването е в 11 часа. Мисля, че можем да направим половин часова почивка и точно в 11 ще се върнем за гласуването. Благодаря. започвам там. Chers collègues, est-ce que je peux vous demander... Колеги, моля ви заемете местата си. Tout le monde a pu rejoindre sa place Преди да започнем да гласуваме, ви моля да направим един тест, за да видим, че всички политически групи са максимално представени и всички с картите си. И че няма в повече хора. А, les bonnes personnes, ça je laisse chacun libre euh, de, son, de son Всеки ще прецени за себе си. Pourquoi ce ma carte marche pas? Bien. Alors, nous procédons au test. Започваме с теста. Bon, tout le monde a pu voter? Гласувате ли всички пробно? Мене ми се струва, че даже прекалено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 Приключваме с пробното гласуване. Един социалист повече е гласувал и 6 от ЕНП в повече. Donc, j'imagine... Сигурно някой от заместниците от НП е гласувал. Оставаме НП сами да си уредат проблемите. Социалист те мисля, че ще го направят незабавно, без някакви затруднения. Bien. Est-ce que je peux demander au coordinateur du groupe PPE si nous Обръщам се към координатора от НП. Можем ли да започнем? Bien, maintenant je crois qu'il nous faut Господин Ри, моля ви седнете, защото трябва отново да направим проба. Моля, гласувайте. Tout le monde a pu voter? Гласувахте ли всички?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 не ме карайте аз да уреждам вашите проблеми и ясните ли положението? Окей, добре. Последна проба. Моля, гласувайте. Тому le monde a pu Край на гласуването. Идеално положение, по изключение успях. Сега преминаваме към реалното гласуване. Първият доклад е доклада на Едит Бауер за организацията на работното време за, на работещите в автомобилния транспорт. Първо трябва да гласуваме изменение 16, 17 18 за отхвърляне на предложението на комисията. Трите са идентични. Гласуваме ги едновременно електронно. Моля, гласувайте. Tout le monde a pu voter? Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 49 гласували, 30 за. Докладът на госпожа Едит Бауер се отхвърля.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 Останете по местата си. Ще гласуваме отхвърляне на предложението на комисията. И трябва да гласуваме всъщност накрая по законодателното предложение в края на вашата вотинг листа. Законодателно предложение с измененията. Моля, гласувайте. Ceux qui sont en faveur du rejet de la proposition които са за отхвърляне на предложението на комисията. Госпожо Харкин. I'm, I'm not certain exactly what we're voting on. Can you please explain yes. again? This is what I was doing. Това правех аз, въпреки че гласувахме, не трябва да има прекъсване на гласуването. Гласувахме да се отхвърли законодателното предложение. Отхвърляне на предложението на комисията. Сега трябва да гласуваме окончателно по предложението за законодателна резолюция. Цяло, цялото. Което означава, че тези, които са против доклада, предложението на докладчика, трябва да гласуват против Bien. Alors, on va... Excusez-moi. Извинете. Малко объркване. Сега ще се опитам да въведа ред. Погледнете си вотинг лист. След разглеждане на всички изменения към доклада на госпожа Бауер, трябваше да гласуваме по целия доклад на госпожа Бауер. Докладът на госпожа Бауер вече съдържа само един член. Отхвърляне на предложението на комисията. Тоест, предлагам да гласуваме доклада на госпожа Бауер, изменен по този начин. Съгласни ли сте? Моля, гласувайте. Tout le monde a pu voter Гласувахте ли всички? Приключваме гласуването. 30 гласа за, 19 против, няма въздържали се. Сега окончателно гласуване на самата законодателна резолюция с тези изменения. които са за отхвърляне на предложението на комисията. Трябва да гласуват. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Voilà, le vote est confirmé dans quasi... Да, потвърждава се. Сега трябва да гласуваме становището на колегата Ричард Хоуит, права на човека и е, социални и екологични стандарти в международните търговски споразумения на комисията Инта. Изменение второ към параграф 1 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 господин Хигинс. Съвместимо за, против, въздържали се. Проверка по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се 19, 26 против, 19 за. Параграф 2, изменение 5 за заличаване на господин Кеслер. За, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто на госпожа Рене по, за, против. Мисля, че се приема. Пето. Точно това казвам. Проверка. По шесто. Tout le monde a Край на гласуването. Приема се седмо на господин Хигин за против, въздържали се, не е ясно. Проверка. Седмо. Край на гласуването. 22 ма за, 23 ма против, само с един глас се отхвърля. Трети параграф, изменение 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 8 от докладчика за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема пак, обаче трябва да проверим. Осмо изменение, моля гласувайте. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ако гласувате всички край на гласуването, 26 за 19 против, приема се. И 9 и 11 са... 9 и 11 са съвместими. Първо 9 за против, въздържали се, приема се. 11 на Харкин за против, въздържали се, приема се. Четвърти параграф 12 от докладчика за против, въздържали се, приема се. Параграф 5, euh, les amendements 15... Изменение 15-16 за заличаване към параграф 16 заедно за против въздържали се отхвърлят се компромисно изменение Б за против въздържали се приема се с другите изменения Не. 14-то може да гласуваме. Гласуваме 14-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. au paragraphe six euh, l'amendement dix neuf de monsieur Параграф 6, изменение 19. Хигин за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20 на господин Каслер. Тя каза 19-то председателката. За. Против. Отхвърля се. Да, 20. Поправя се. Вие. Повтарям, изменение 20 на господин Каслер за против въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение С за за против въздържали се приема се. Параграф 7, амонмон компромис Д. Е, компромисно изменение Д. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 8. Изменение 25 от докладчика за против. Въздържали се. Моля да проверим. Изменение 25. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 27 за, 22 ма против. Приема се. Гласуваме част от изменение 26 от Involving Representative. Виждате текста. Кой е за това изменение? Господин Хигинс, против? Въздържали се. Приема се. И изменение 27 на Рене За. Против. Въздържали се. Приема се. 28 отпада. Гласуваме 29 към 9 параграф. И изменение за заличаване. Кой е за? Против. Въздържа се. Се отхвърля се. Изменение 30 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 на Кеслер за. За заличаване. Против. Нека да проверим 32 изменение. 32. Tout le monde a pu voter? Гласувахте ли? Край на гласуването. 20 за, 29 против. Изменение 32 отпада. Сбърках, моля да ме извините. Трябваше да гласуваме изменение 31. Нека сега да го гласуваме. Към 9 параграф за, против въздържали се, приема се. И връщаме се към параграф 10 и изменение 32 не беше прието. Трябва да гласуваме 33-то. За, против, въздържали се, приема се. Моля ви, добре вдигайте ръка. И изменение 34 на господин Ман за против. Приема се. И гласуваме целия текст електронно. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 24 за, 21 против, 3 въздържали се. Поздравление за докладчика. И стигаме към на, до становището на господин Серкас, доклад на господин Серкас за единна процедура за а, кандидатстване за пребиваване и работа. А, Изменение 24 от двама автори. Гласуваме това изменение без думите in the context of paid в контекста на договор за отношение по... срещу заплащане, защото това е от компетенцията на комисията Либе. Без тези думи гласуваме 24-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се господин докладчик. Госпожо председател, Томас Ман ме помоли да поясня, че компромис е, първи компромис включва и, изменението на е, Томас Ман е, по 12-то съображение, изменение 25-то на Томас Ман. Двете са обхванати от компромис едно. Благодаря за пояснението. Гласуваме компромис А, който обхваща съображение 12 и изменение 25 на Томас Ман. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 12, параграф 1, 26 на Ярик и други автори за. Против? Въздържали се? Май се приемам. Нека да проверим. Tout le monde a pu Край на гласуването. 27 против, 20... а, 27 за, пардон, приема се. Изменение 27 за, против, приема се. Изменение 5 на докладчика пада. Гласуваме 6 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение. Добре, добре, ще проверим. Мисля, че същото мнозинство беше. Моля, гласувайте шесто изменение. Крем гласуването. 20 за. Имахте право. Не се приема. 28 против. Гласуваме 28 на госпожа Омен Ройтен. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29 отпада. Изменение 8 на докладчика за. Против. Въздържали се. На госпожа Меснер? За, против, приема се. Изменение 9 на докладчика. Пада. 31 гласуваме на господин Ман. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 32 на Джин Ламберт за, против, въздържали се, приема се. Проверка на 32. Моля, гласувайте. Tout le monde Край на гласуването. 28 против. Отхвърля се. Процедурен въпрос. Can I ask... Процедурен въпрос. Че Избравате ли ръцете, които са вдигнати? Имаше няколко гласувания, ви казвахте за, против, въздържали се. А когато а, по, го казвахте, въобще не погледнахте ръцете. Имаше грешки в два от случаите. Може ли малко по-строго да прилагате това правило и да следите какво правят? Благодаря, ще приема бележката ви. И за ме до изменение 10 на докладчика за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 33 на господин Л. Ярик и 34-то на Джин Ламбърт за заличаване на текст за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 на докладчика за против, въздържали се, приема се. Изменение 12 на докладчика и 35 за заличаване на текст. Гласуваме ги заедно за против, въздържали се, проверка. Изменение 35 и 12. Гласувайте. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Край на гласуването. 29 за, 20, 21 за, 29 против. Подхвърля се. Изменени 13. Гласуваме и 36. Пак за заличаване на текст. За. Против. Пак трябва да проверим. Първо системата трябва да оправи се. Voilà. Le système est débloqué, donc nous allons pouvoir vérifier les amendements. Гласувайте 13-то и 36-то. Tout le monde a pu voter? Край на гласуването. 26 за, 24 против и един въздържал се, но един социалист повече е гласувал. 26 за, 23 против и един въздържал се. Това е реалния вод. Изменение 13 и 26, казва председателката. Тук пише 36, се приемат. Donc le compromis... Компромисът пада. И гласуваме 38 на докладчика за. Против. Не е ясно. 38 електронна проверка. Tout le monde a pu voter Гласувахте ли всички? Прекратявам гласуването. Съвсем ясно. 40 за. Приема се. 14 изменение за. Против. Приема се. 39 за. Против. Въздържа се. Приема се. Изменение 15 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до съображенията. Девето, изменение 16, без думите, които са цитирани, защото те са от компетенцията на Либе. А, за, против, въздържали се, приема се. Nous en venons à l'amendement 1. Изменение 1 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12 се обхваща от компромис А, стигаме до 16-то съображение, компромис С. За, против, приема се. Другите изменения падат и стигаме до изменение 22 на две части. Първо първа част от EU Laws, Law. Закон, законодателство е трябва в ЕС. За против, въздържали се, останалата част от текста за Докладчика е против. Втората част от текста гласуваме за против, въздържали се, отхвърля се. Госпоже Омен Ройтен. Първо трябва да гласуваме изменение 23 на Джин Ламберт за, против. Давам ви сега думата на госпожа Оймен Ройтен. Госпожо председател, допуснахме грешка по изменение 13 в НП бяхме се споразумяли с господин Серкас и с другите докладчици, че ще гласуваме против. Е, защото в началото, в самото начало бяхме против. И в преговорите по компромиса аз лично се съгласих, че ще гласуваме против. Но в списъка за гласуване, надявам се, че е написано вярно, не го видях, а, но всъщност тук на нашия списък пише плюс. И изменението беше прието. И по този начин се заличава текста на комисията. Ние не искаме това да се случва. Така че въпросът ми е как можем да поправим това. Бих желала да ви попитам вас, както и колегите, дали можем да направим нещо и да повторим евентуално гласуването по това изменение. C'est une situation euh, parfaitement exceptionnelle. En droit français. Да, това наистина е доста странна ситуация. Знам, че си искаше допълнително разглеждане. Единственото нещо, което мога да предложа тук е да се консултираме с членовете на комисията и да видим дали няма някой, който да се противопоставя по, на повторно гласуване по изменение 13. И ако а, гласуването даде други резултати, в такива случаи ще трябва да гласуваме на ново компромис Б. Господин докладчик, бихте ли ни осветили? Sí, Con... Да, благодаря, госпожо председател. Може би има и друг път. Първо да гласуваме компромиса и ако компромисът е прият, другите отпадат. Така че, мисля, че там трябва да започнем, но за мен е все едно и също. Както решите. А, разбираме тревогата на НП. Господин докладчик, напълно съм съгласна с вашето становище. Според мен има едно компромисно изменение и то всъщност е водещето спрямо всички други. Но четенето е много стриктно или с друга логика. И в момента, в който има едно изменение, което отхвърля, това забранява евентуално компромиса. Но пък политическата реалност е, че след като има компромис, той за да се премахне и да се попречи на отхвърлянето. Но пък тук се намираме в средата на гласуване, така че ще ви помоля да пристъпим към ново гласуване на измененията. Давам думата на госпожа Омен Ройтен. И давам и право, ще гласуваме изменение 13, 36 и след това ще гласуваме изменение, е, компромис Б. Така че, моля, гласувайте електронно изменение 13 и 36. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. И така, това изменение се приема от 8, отхвърля се от 41, т.е. отхвърля се. И стигаме до гласуването на компромис Б. Моля, гласувайте го електронно. Тому на пивоте. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 41 за, 4 против, 4 въздържали се. Компромис бе се приема. Благодаря на госпожа Омен Ройтен за а, вашата намеса. Госпожа Омен Ройтен, да, искам да ви благодаря на вас и на всички колеги, които допринесаха, но второ също питам се дали не трябваше първо да гласуваме компромиса и после да гласуваме измененията. А, госпожо Аменройтън, тук вече превръщате всичко в доктрина. Ще попитам секретарията как трябва да се гласува в такъв случай, как се представят компромисите в случай, че има и изменение за отхвърляне. И така ще престанем да дълбаем в тази ситуация. Но предполагам, че секретарията ще ни каже повече детайли. Определено, обаче, наистина съм съгласна с вас. Изненада съм и аз, защото по принцип, когато имаме компромис, той би трябвало да е по-силен спрямо а, изменението за отхвърляне. А, защото това изменение всъщност показва липсата на компромиса. Ние после за това сме въвели компромис. Така че ще попитам юридическите служби на парламента, за да видя как точно трябва да се тълкува регламента тук. И евентуално ще поправим гласуването. И така гласуваме а, крайния текст. А, всъщност господин докладчика иска думата. А, благодаря, госпожо председател. Мисля, че не гласувахме 23-то изменение на госпожа Ламбер, но може и да бъркам. А, а, ще... Не. Е, гласувахме го сега. Ще гласуваме електронно целият текст. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 42 за, 1 против, 7 въздържали се. Поздравления за докладчика! dans ce dossier où nous sommes euh, en procédure. И така, ние тук се сътрудничим с комисията Либе по тази тема. Либе започна преговорите с съвета и мисля, че бихме могли да поканим нашия докладчик да се присъедини към а, преговорите, след като вече имаме такова становище, което приехме след това. Така че нашите сили на двете комисии могат да се включат в преговорите с съвета. Гласуването по точка 18 беше отложено, така казахме и вчера. И пристъпваме към гласуването на доклада на госпожа Цимер, ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страни. Пътят напред. Това е становище, което ние трябва да представим за Комисията по развитието. Е, параграф. така, параграф 1, изменение 1 на госпожа Дели. За, против, въздържали се, приема се. Параграф, е, изменение 2 на същия автор. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 на Сипел. За, против, въздържали се, приема се. 4 на Дели. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се 5 на Зимер, кой е за, против, въздържали се, приема се 6 на Зимер, за, против, въздържали се, приема се, за, 7, против, въздържали се, приема се, 8 на Сипел, за, против, въздържали се, приема се, 9 на Ярока, за, против, въздържали се, приема се 10 на Цимер за, против, въздържали се, приема се. 11 на Зимер, за, против, въздържали се, приема се. 12 Грюни, за, против, въздържали се, приема се. 13 Ярока, за, против, въздържали се. Имам чувството, че се отхвърля, но нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте изменение 13. Tout le monde всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 24 за, 17 против, 1 въздържали се, приема се. И така стигаме до изменение 14. Сипел за, против, въздържали се, приема се. 15, 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 ронзули за,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 Добре, искате проверка по 25. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 23 за, 20 против. Приема се с малко мнозинство. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. И целият текст. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 43 има за, 0 против, 1 въздържал се. Поздравление на докладчика. И така. По точка 20 гласуваме устният въпрос и резолюцията за измеренията на стратегията 2020, заето социални измерения. И така, гласуваме първо изменение 1 на госпожа Лин. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 на Лин. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега целият устен въпрос. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до гласуването на резолюцията. Параграф 1, изменение 6 на КАП За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Господин Рива, искате проверка ли? Добре, в такъв случай ще гласуваме електронно по изменение 6. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 17 за, 25 против, 1 въздържал се. Изменението се отхвърля. Гласуваме устното изменение на зелените. И кой е за изменението на параграф 1? Против? въздържали се, приема се. След това параграф 3 и изменение 7 на господин Кабрнор. И аз ви предлагам тук устно изменение. 7 с изменението. Моля, гласувайте. Кой е за? Против? А, не е ясно. Добре. Моля, гласувайте електронно седмо изменение с предложеното от мен устно изменение. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 37 за, 7 против, 0 въздържали се. Сега е ясно. Изменение 8 на господин Каднор. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 4, изменение 9. Корнелисен и Турнен. И тук се предлага заместването на main с important. Кой е за е, изменението? Против, въздържали се, приема се. След това изменение 10 на същите автори. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 4.11 е, на същите автори. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 5, компромис А. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Параграф 6, изменение 16 бизото, първата част. Кой е за? Там се говори до Excellence of the Practices and Contents. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората. Е, кой е за останата част от текста? За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 14 е съвместимо. За? Против? Въздържали се? Приема се. Същото за 15 на Кабнорг за, против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласовете електронно 15-то изменение. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 26 за, 17 против. И изменение 15 се приема. Параграф 7. Изменение 17. Лин. За против, въздържали се, приема се. 18. Харкин за, против, въздържали се, приема се. 7А, 19. Корнелисен Турунен за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8, 20 на Харкин за, против, въздържали се, приема се. Параграф 9, компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Параграф 12, изменя 23, Корнелисен Турунен за, против, въздържали се, приема се. Параграф 14, 24 на Лин, за, против, въздържали се, приема се. 25 на Лин, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 15а, 26 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. 26-то изменение на господин Кабнор. Моля гласувайте. Край на гласуването. 23 за, 17 против. Изменение 26 се приема. 27 изменение на същия автор за, против. Въздържали се, приема се. 28 изменение Лин за, против. Въздържали се, приема се. 29 Харкин съвместимо за, против. Въздържали се, приема се. 30 на Лин за, против. Въздържали се, приема се. 31 Лин за, против, въздържали се, приема се. 32 Харкин за, против. Добре, нека да го проверим електронно. Проверяваме електронно 32 изменение. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 26 за, 17 против. Приема се. Параграф 18а. 33. Корнелисен Сентурунен В две части. Гласуваме първата част invite the council. Кой е за тази първа част? Против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме втората част. Кой е за? Против, въздържали се, също се приема. След това 34-то изменение, същите автори за, против. Нека да го проверим електронно. Гласуваме електронно 34-то изменение, Корнели Сентуранен. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 20 за, 24 против, отхвърля се. Параграф 19, изменение 35, Кабнорк. Кой е за? против, въздържали се. 36-то на госпожа Лин за, против, въздържали се, приема се. 37 е съвместимо, кой е за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. 37, моля гласуваме 37 изменение електронно. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 20 за, 23 против. Отхвърля се. Изменя 38, същия автор. За. Против. За. Против. Не гласувате особено. Хайде, ще гласуваме електронно 38. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 24 за, 19 против. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Същото мнозинство приема се. 40 на Картнал. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 на Лин. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42 на Харкин. За против, въздържали се, приема се. 43 Корнели Турнен за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Гласуваме изменение 44, параграф 24. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 25 за, 19 против. Приема се. 45 на Лин за, против. Въздържали се. Приема се. 47 на Каднор. Кой е за 47? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис С. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Параграф 26, 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 на лин за, против, въздържали се, приема се. 27 параграф 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 на лин за, против, против, въздържали се, приема се. 52 Харкин за, против, въздържали се, приема се. Параграф 28, 53 за, против, въздържали се. Добре, ще го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно изменение 53 в параграф 28. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 18 за, 23 против. 53 изменение се отхвърля. 54 нали, за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 29, 55 на Бизото. Заедно с устно изменение от мен. Моля, гласувайте с измененията. Кой е за? Против. Въздържали се. Гласуваме електронно. Гласуваме електронно изменение 55. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 40 за, 1 против, 3 въздържали се. Сега вече е ясно. Приема се. И така, съображение Б, изменение 1. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Съображение С, изменение 2. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 3 в, пак в С, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4, същите автори, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5, за, против, въздържали се, приема се. И сега цялата резолюция. А, господин Ори иска думата. Благодаря. само да напомня. Този въпрос беше заложен в дневния ред, не така както ние желаехме. Именно по тази причина ще гласуваме против. Sí, señora presidenta, para decirle que yo mantengo lo que ha sido la mayoría aplastante de nuestra comisión de coordinadores. Госпожо председател, аз ще поддържам мнозинството на нашите координатори. Хубаво е а, парламента да гласува за предвид стратегията 2020 година. Много добре. А, няма други насоки да казвате. Добре, в такъв случай гласуваме целият текст електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 26 за, 16 против, 2 въздържали се. Резолюцията се приема. Приключихме с гласуванията. Благодаря ви. И сега ви давам среща в 3 часа, за да продължим с нашата работа по доклада на господин Ори.